за процедурния правилник. А, трите а, трите документа ще бъдат а, публикувани. Единия за създаване на Европейска агенция за оперативно управление в областта на правосъдието вътрешните работи. Съгласно член 216, параграф 4, документа е прият, ще се счита за прият, ако 40 е, депутата междувременно не са поискали гласуване на текста. Е, текст, текста може да бъде е,